Преди да започнем днешното заседание, бих искал да отдадем почет на памета на жертвите на горските пожари в Португалия и Испания през изминалите седмици. Както имах възможност да кажа в изказването си пред е, Европейския съвет, това е проблем, който заслужава пълното ни внимание. Само е, тази е, година бяха опустошени десетки хиляди хектари гора, една голяма част от тях в Португалия. За това съм убеден в необходимостта от спешни действия, от европейски корпус за гражданска защита, който да бъде създаден, за да се предприемат необходимите мерки за защита на населението в случай на нужда. Искам да ви информирам също за решението, което взехме с председателя Туск, председателя Юнкер на населението пострадало от горските пожари. Пълния размер на обещетението, което е присъдено а, за а, инцидента с а, кораба Конкордия. С това мисля, че можем да покажем нашата съпричастност и а, нашите съболезнования поднасяме на семействата на жертвите в Испания и Португалия. За това предлагам едноминутно мълчание, в което да си припомним и жертвите на урагана Офелия в Ирландия. Бих искал да информирам пленарната зала, че утре преди гласуването на място ще почетем с едноминутно мълчание памета на малтийската журналистка Дафне Калиция, която стана жертва на жестоко убийство това ще бъде утре, защото утре ще присъства семейството на жертвата, които приеха нашата покана да присъстват тук в залата.